Така дебата приключва. Следващото ни заседание е утре на 9 юни от 9 до 5 след обед. Дневният ред е публикуван. Може да го намерите и на веб страницата на парламента. Заседанието приключи. Желая на всички приятна вечер и лека нощ.